по процеса от Болоня, за да можем да постигнем тези споделени цели. Благодаря. Благодаря. Искам да подчертая, че комисията днес работи изключително добре и спази предвиденото време. Закривам заседанието. Е, ще продължим утре, 13 март, в 9 до, 20, до 14 е, часа, от 15 до 21 и от 21 до 23 часа. Е, дневният ред ви е известен, може да го видите на интернет страницата на парламента. Желая на всички лека нощ!